Добро утро, дами и господа. Така, както казах, вчера ще започнем точно в 9. Този часовник, който виждате там, е напред. Така че сме точно 9. И нека да ви пожелая първо добре дошли. Заседанието на координаторите се проведе вчера. Протокол от това заседание беше раздаден. И ако има някакви коментари... Да, господин Казак. Благодаря, господин председател. Искам само да кажа относно това, което говорихме за на заседанието на координаторите за посещенията. Мисля, че доколкото разбрах, решихме, относно тези посещения извън Европейския съюз, да комбинираме посещението в Япония с визита до, с посещение до Тайван, но това не беше посочено, не беше отбелязано в протокола. Така. Благодаря, господин Казак. Напълно правилно. Това решение всъщност беше, че ще има неофициална визита че ще има официална визита до Япония и след това ще посетим, така да се каже, е, частно Тайван. Не можем да направим две официални посещения, защото случая с Тайван е специален и ще трябва да получим частна покана от правителството на Тайван защото иначе нещата стават много по-сложни. Ако трябва да минем през официалните посещения, ще трябва да посетим една друга много голяма страна в района. Но със сигурност няма да има проблеми. Сигурен съм, че Тайван ще бъде очарован да посрещне нашите членове на комисията. Това удовлетворява ли ви? Ако няма други забележки, по протокола на заседанието на координаторите, нека да пристъпим към останалата част на заседанието. Ако имате по-късно някакви забележки, моля да ми ги кажете до края на днешния ден. Следващия елемент от дневния ред е гласуването по доклада на госпожа Москардини. А, всъщност госпожа Москардини трябваше да бъде тук като председател, но а, тъй като ще се гласува нейния доклад, аз ще а, водя заседанието. Благодаря на госпожа Москардини. И така, нека първо да видим дали всички имат картите си за гласуване. Явно няма проблеми. В такъв случай ще гласуваме. Изменение 25. За. Против. Въздържали се? Отхвърля се. Компромисно изменение 1. За. Против. Приема се. 52 е оттеглено. Компромисно изменение 2. За. Против. Въздържали се. Приема се. 53. За. А, то отпада, извинете. Компромисно изменение 3. За. Против. Въздържали се. Приема се. 56. За. Против. Въздържали се. Приема се. 15. За. Против. Въздържали се. Приема се. Разделно гласуване по 57 изменение. Първата част. За. Против. Приема се. Втората част. За. Против. Отхвърля се. 58. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Нека все пак да го проверим електронно. Не, не, няма да го проверяваме. Отхвърля се. 16. За. Против. Въздържали се. Приема се. 60-то за, против, въздържали се, приема се. 62 за, против, въздържали се, приема се. 17 за, против, въздържали се, приема се. 65 за. Против. Нека да проверим електронно това изменение. Моля, гласувайте електронно. Да, това със сигурност ще трябва да разясни. Край на гласуването. Отхвърля се. Шестдесет и шест за. Против. Въздържали се. Приема се. 67 за. Против. Въздържали се. Приема се. 18. А, всъщност то отпада. 68. За. Против. Въздържали се. Приема се. 69 за, против, против, приема се. 19 за, против, въздържали се, приема се. 20. А, всъщност, тук се гласува онблок в, а, по 3 изменения. 20, 21, 22 за, против, въздържали се, приема се. 70. Разделно гласуване в 4 части. Първата част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втората част. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Третата част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Четвъртата част за против, въздържали се, отхвърля се. 72 изменение за За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 73. За. Против. Моля, моля, вдигайте я по-високо ръка. Не виждам. Кой е за? Приема се. Окей, okay, разбрах. Двадесет три. За. Против.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 Отхвърля се. 82 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Едно за. Против. Въздържали се. Приема се. 26. В две части. Първата част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втората част за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 27. За. Против. А, изненадвам се, Даниел, че гласувате против собственото си изменение. Въздържали се, приема се. Отхвърли се, извинете. За. А, 28. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Второ изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Трето изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. 29 и 300 отпадат. 31 изменение в две части. Първата. Кой е за? Против? Сдържали се? Приема се. Втората част. За? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Четвърто изменение. За? Против? Въздържали се? Приема се.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 Приема се втората част за. Против. Въздържали се. Приема се. Третата част за. Против. Въздържали се. Приема се. 36. За. Против. О, извинете, отпада това изменение. 38. За. Против. Въздържали се. Приема се. 37 в две части. Първата част, кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Втората част. За. А, отпада ли казвате? Не, не отпада. Втората част. Кой е за?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 против, въздържали се, приема се. Четиридесет и шесто. За. Против. Въздържали се. Нека още веднъж да го направим. Кой е за? Против. Отхвърля се. 47. За. Против. Въздържали се. Приема се. Девето. За. Не. Извинете. Девето отпада. Десето. За. Против. Въздържали се. Приема се. Единайсто. За. Против. Въздържали се. Приема се. Дванайсто. За. Против. Въздържали се. Приема се. Тринайсет. за. Про... Против. Въздържали се. Приема се. Така, гласуваме предложението на комисията с измененията. Моля, гласувайте електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 3 против, 19 за, 2 въздържали се, прием. И гласуваме сега електронно проекто резолюцията. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Същото 19 за, 2 против, 2 въздържали се. И така, поздравления на, за госпожа Москардини. Да продължава ли с гласуването или вие ще си поемете поста? Yeah, yeah, I'll do all the votes then. Okay. It's a long one. Latin America. Um, this is this one. Uh, Latin America. This one next. Okay. И така, следващото гласуване са търговските отношения с Латинска Америка. Хелмут Шолц, докладчик. И така, имаме компромиси. Компромисно изменение номер едно. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 39-то изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. 40. За. Против. Въздържали се. Приема се. 41. За. Против въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 2 за, против, въздържали се, приема се. 45 за, против. Ще проверим електронно, тъй като резултатът е много сходен. Моля, гласувайте електронно 45 изменение. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. А, 12 за, 12 против. Един въздържал се. Отхвърля се. 46 за. Нека веднага да го проверим електронно. Моля, моля, гласуваме електронно това изменение. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Това също отпада. Отхвърля се. Така, 47. Директно пристъпваме към електронно гласуване, защото са проблематични изменения. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Отхвърля се. Четиридесет осмо. За. Против. Въздържали се. Приема се. 49. Разделно гласуване за първата част. Против. Ще го проверим електронно. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Втората част. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 50-то изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. 51-во. За. Против. Въздържали се. Приема се. 52 За. Против. Това ще го проверим електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Стигаме до компромисно изменение 3. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 55-то. За. Против? Въздържали се? Приема се. Компромисно изменение 4. За против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 27. За. Против. Мисля, че се приема, но ще го проверим електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 61. Изменение в две части. Кой е за първата част? Против. Въздържали се. Приема се. Втората част. За. Против. Ще го проверим електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Параграф 8, 62 изменение. Кой е за? Против. Ще го проверим електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 63-то изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно изменение 5. За против, въздържали се, приема се. И 73-то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Компромисно изменение 6. За? Против? Въздържали се? Приема се. 74-то изменение за. А то отпада, извинете. В такъв случай компромисно изменение 7. За. Против? Въздържали се? Приема се. Параграф 12. 78 и 79 са еднакви. Кой е за? Ще гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 6. А, не, не, извинете, казва председателя. 80 за. Против. Въздържали се. Приема се. 81. За. Против. Въздържали се. Приема се. Има устно изменение. Някакви забележки към устното изменение? Ако няма такива, ще гласуваме за. Против. Въздържали се. Приема се. 82. А то отпада, извинете. 83. Кой е за? Против. Сдържали се. Приема се. Компромисно изменение 8. За. Против. Въздържали се. Приема се. 86. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромисно изменение 9. За против, въздържали се, приема се. Осемдесет и девет, две. Гласуваме ги заедно. За. Нека да ги гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромисното изменение, което следва, отпада, така че пристъпваме към 93. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромисно изменение 10. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисни изменения 11 за. Против. Въздържали се. Приема се. 99 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 101 за. Ще го проверим електронно. Моля гласовете. Край на гласуването. Отхвърля се. 102 предполагам има на предвид председателя. Стой 102 отпада, така че стигаме до компромисно изменение 12. За. Компромисно изменение 12. За против, въздържали се, приема се. 108 изменение. За. Ще го проверим електронно. Имаме разделно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отпада. Компромисно изменение 13. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно изменение 14. За. Против. Въздържали се. Приема се. 117. Ще се комбинира с компромисно изменение 14. Ако е за? Против. Въздържали се. Приема се. Сто и двадесет. За. Против. Въздържали се. Приема се. 121. За. Против. Ще го проверим електронно, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Устно изменение 2. Някакви забележки. Ще гласуваме тогава. Кой е за? Против? Ще го проверим електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. И 122 изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 123 за. Против. Въздържали се. Приема се. 124 за. Против. Винаги бъркам, въздържали се и е, против, казва председателя. И така, Е, 124, кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 125 за. Против. Въздържали се. Приема се. 126 за. Против. Въздържали се. Приема се. 127 за. Против. Въздържали се. Приема се. Устно изменение 3. Всички съгласни ли с това изменение? Има ли някакви забележки? Има. Добре, няма да гласуваме по него. 70-то изменение. За. Против. Ще го проверим електронно. Моля, гласувайте. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 129. За. Против. Ще, добре, ще го проверим електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. И сега компромисно изменение 15. За, против, въздържали се, приема се. 130 за, против, въздържали се, приема се. 132 за, против, въздържали се, приема се. 134 Разделно гласуване. Първата част. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Втората част. За. Ще го проверим електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 1-3-3 за против въздържали се приема се 1-3-5 за против въздържали се приема се 1-3-6 за против въздържали се приема се 137 за против въздържали се приема се Компромисно изменение 26 за, против, въздържали се, приема се. Е, едно 4-0 разделно гласуване, първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, Е, електронна проверка за начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 141 за, против, въздържали се, приема се. 145 за, против, въздържали се, отхвърли се. Компромисно изменение 16 за, против, въздържали се, приема се. 146 за, против, електронна проверка, начало на гласуването, 146. Край на гласуването. Приема се. 147 за електронна проверка отново. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 17 за. О, извинявайте, горната страница. Да, Даниел е прав. Те са, има две еднакви. 149 и 151 за. Електронна проверка. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Е, компромисното изменение отпада. 152 за, против. Електронна проверка. 152. Електронна проверка. Начало на гласуването. Изглежда бавничко. Край на гласуването. Отхвърля се. 153. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 7 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 18 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 20 за, против, въздържали се, приема се. 12 за, против. Е, проверяваме. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 13 за, против, въздържали се, приема се. Е, компромисно изменение 21 въздържали се, приема се. 18 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 19 за, против, въздържали се, приема се. 22 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 22 за, против, въздържали се, приема се. 25 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 23 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 24 за,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 В испанската версия има проблем. Искам да благодаря на службите на Европейския парламент, но те трябва да преглеждат дали всички версии на преводите са в унисон с испанския текст. Тук, например, на испански казваме в съответствие с, с желанието да постигнем една цел, а пък на английски се казва in view of това не е съвсем истинско съответствие. Освен това, искаме да имаме един по-силен консенсус за това would loud би трябвало да се замени с could. Тоест не would, а could. Аз подкрепям could. Благодаря. Uh, thank you. Uh, any objections? Благодаря. Въздържали... Някакви възражения? Уд вместо куд. Четвърто. Може би трябва да го прочетете на глас. М. Това е изменението, а, което биха могли Добре, гласуваме в такъв случай за, против, въздържали се, приема се. Благодаря. Благодаря, че привлекохте вниманието. Пето изменение за, против, въздържали се, приема се. Шесто изменение за, против. М, то отпада. Благодаря. И така, по окончателния проект доклад, както е изменен електронно, гласуваме. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се 20 е, срещу 2 против. Е, поздравлявам докладчика. Yes, I know. Yeah, yeah, yeah. You haven't finished yet, so don't go. Yes, congratulations, Mr. Schultz. Поздравявам ви, господин Шулц.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 Пристъпваме към гласуване на следващия доклад към нова енергийна стратегия за Европа. Всички ли имат е, волтинг лист пред себе си? Добре. Компромисно изменение номер едно. Даниел, всичко наред ли? Нещо объркан ми се виждаш. Така, компромисно изменение едно за, против, въздържали се, приема се. Второ изменение – разделно гласуване на две части. Всъщност само втората част е... Да, първата отпада. Сега гласуваме по втората част. Втора част. По... Втора част. За. Против. Електронно ще проверим. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Пето изменение за. Против. За. Против. Приема се. Компромисно изменение 2. За. Против. Въздържали се. Приема се. Се. Девето изменение за, против, въздържали се, приема се. Десето изменение за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 3 за, против, въздържали се, приема се. Стигаме до компромисно изменение 4 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение номер 5 за, против, въздържали се, приема се. Шесто за, против, въздържали се, приема се. 20 изменение за, против, въздържали се, приема се. 21 за електронна проверка. 21. Електронна проверка. Начало на гласуването. Край на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Сега гласуваме по проекто становището. Електронно гласуваме по проекто становището. Всички ли гласуваха? Два гласа в повече имаме. Край на гласуването. 23 за, един въздържал се. Поздравявам докладчик. Свършваме с гласуването. Сега госпожа Маскадини ще председателства.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 Продължава работата на комисията. Сега говорим за междинното споразумение за партньорство между Европейската общност и страните от Тихоокеанския басейн. Сега започва първия обмен на мнения по междинното споразумение за партньорство. Suo staff è con la traduzione? Посланникът Чувате ли превода? Да. През 2000-та година страните от АКТБ и Европейския съюз се споразумяха да дефинират отношенията си чрез Световната търговска организация и да променят тарифната система, общата система за преференции. Тъй като се постигна споразумение с АКТБ и се реши, че ще има такова и за напред. В крайна сметка решихме да стигнем до. Решихме да прилагаме това, което беше споразумяно през 2007 година. И в крайна сметка почти всички страни от този регион стигнаха до. А, се присъединиха към споразумението. А сега тук. При... Искам да посрещна а, негово превъзходителство Масенти Маса, който господин Басембри, а, гос... и също така с нас е и посланникът на Фиджи, господин Босея. Моля ви, подкамвам ви да направите кратка презентация и след това ще, ще обсъждаме отношенията ни с Папуа Нова Гвинея и с Фиджи. И отново ще разгледаме също така крайното решение. Още веднъж казвам, радвам се, че сте тук, защото мисля, че това е важна тема за вашето бъдеще. И сега господин Самуел Ябан има думата.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 е, аз съм е, представител на Тихоокеанския район. Аз лично от, от е, Папуа Нова Гвинея и а, моя колега от островите Фиджи, е, представител на, на, общо, на Националното събрание на Фиджи и е, е, представителя на остров Фиджи в Европейски съюз. Аз съм пълномощен на кратко е, да се изкажа. Благодаря ви, госпожо председател, за това, че ни предоставите тази възможност да представим пред Европейския парламент за нас е чест, че ни се предоставя такава възможност да направим нашето изложение пред вашата комисия пред представители на Европейския парламент. Е, колкото до изпълнението на междинното споразумение за партньорство с страните от Тихоокеанския басейн, е, както и с, с страните от Караибския басейн и с африканските страни, съобразно Лисабонския договор, Папуа Нов Гвинея е, е, уважава историческите си връзки с Европа, е, е, които тръгват още от първите изследователи в началото на 19 век и първите мисионери. Госпожо е, председател, в края на 2007 година ние договорихме междинното споразумение и то влезе в сила 2008 година и то е, предоставя огромни търговски възможности за страните от е, Тихоокеанския басейн, защото е, предоставя достъп до пазара. И ние трябва да се възползваме от тези възможности в партньорство с страните от Европейския съюз за инвестиции, търговия, е, инвестиции в развитието и социално-економически връзки. Нашите страни имат политическа рамка, която е предоставена на Европейския съюз, е, която е, всъщност възнамерява помощ на малки острови, които се намират в неравностойно положение предвид разли... Е, разстоянието от европейския пазар, но нашите природни възможности и човешки ресурси ни дава възможност е, е, за економическа дейност за всички членове на нашето общество, за намаление на бедността, особено в отдалечените островни райони, както и във вътрешността на островите в глобализирания свят партньорството се осъществява по различен начин. Достъп до природните богатства, а също така и е, до пазара на Европейски съюз е, предоставя чудесни възможности за инвестиции. Е, аз мисля, че основните богатства са морето и рибните запаси. Те се споделят от всички тихоокеански страни. Това е основният актив на страната, но са много важни за целия регион. Те е, всъщност отговарят на економически интерес на района и на економическата интеграция. В наш интерес е да запазим този ресурс за бъдещите поколения е, чрез ефективно съхранение и ефективни мерки за управление на този ресурс през последните седмица се прояви политическата воля на всички райони от Тихоокеанския район, за да се е, предотврати прекомерното използване на тези ресурси. Е, трябва да се предостави възможност страните да се самоиздържат дългосрочно. Е, нашия европейски партньор ни помага да управляваме този ресурс, за да може социално-економическите ползи да бъдат за цели отрасъл, за цялото общество и да дава възможност също така и е, страните и жените да получат възможности за да работят. Защото за жените в нашите страни това е единствената възможност е, да намерят работа, а именно в преработвателната промишленост тя проистича от традиционното земеделие общо 8 е, е, е, много, много, много езици се работят, се говорят в нашия район и дохода на глава от населението е много нисък. Това всъщност е предизвикателство, защото достъпа до инфраструктурата е затруднен и трябва да се развиват крайбрежните райони. Ето защо, госпожо председател, ние съзнаваме какви инструменти ни предоставя междинното споразумение, обаче има разлики и преференциалния достъп до европейския пазар е неравностоен за всички. Е, но все пак тази възможност ще има огромно значение за заетостта на бъдещите поколения. Особено за развитието на крайбрежните райони, те са много важни за нас, е, като островни страни. Трябва да имаме подкрепата на Европейски съюз и на неговия частен сектор. Е, нашия износ е насочен към Европейския съюз. Това е 90% от износа ни като цяло но е, само 2% значителна част от рибата тон, която се внася в Европейския съюз, е от... А, това е повече от 5% от нашия износ на рибатон като цяло. Това е което исках да кажа като въведение и сега очаквам да отговоря на въпросите от членовете на вашата комисия. Благодаря ви за тази възможност. Благодаря. Сега думата има. Uh, uh, Благодаря, госпожо председател. Аз лично нямам какво да кажа. Не знам защо ми дадохте думата. След като е, чухме тази презентация за състоянието в Папуа Нова Гвинея, искаме да чуем и представителя на Фиджи. Um, Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин докладчик, господин Дейвид Мартин, уважаеми членове на тази комисия, благодаря за поканата да мога да говоря тук относно специфичното междинно споразумение, като се има предвид а, значението му за, като инструмент за развитие и подсилване на партньорството в дългосрочен план. След Котоно. Както знаете, госпожо председател, Споразумението, което Фиджи подписа, е, е преходна мер, мярка, за да продължим изпо, износа към Европейския съюз, докато едновременно с това а, променяме нещата. Именно за това това е а, споразумение, което ни помага за, например, новите, за внос на захар, докато чакаме новите разпоредби кои, и най-вече новите референтни цени, които ще се появят през 2012 година. Въпреки, че имаме достъп до пазара и то сигурен достъп, Фиджи не, все още не е доволна от настоящото споразумение. Нашите, нашия експорт, нашия износ беше пряко засегнат от мерките, които бяха въведени а нека да не забравяме, че Фиджи беше една от най-голямата страна износител в АКТБ. Тези мерки, които сме принудени да приемем, а, в момента всъщност са резултат от промените в Европейския съюз и промените в политиката за внос, която изградихте от 2006 година. Моля да вземете предвид и нашата ситуация. И е само да кажа, че тези изменения всъщност засягат директно производството в Фиджи и живота на бедните фермери. Разбира се, всичко е нарушено, целият цикъл на производство на захар. Фиджи е един от традиционните доставчици на захар за Европа. И ние имаме дългосрочни отношения с Европейския съюз. Резултатът е, а, че няма да имаме достатъчно а, че няма да имате достатъчно внос, а, тъй като няма да има достатъчно суровини. Мисля, че новото споразумение трябва да се базира на факта да осъзнаем ролята на един свободен достъп до пазара в дългосрочен план. Госпожо председател, това споразумение може да подпомогне други сектори, като например риболовния сектор и селскостопанския сектор. За тази цел обаче имаме нужда от допълнителни инструменти за адаптиране и техническо сътрудничество. Ние сме едни от най-малките економики, но и подобни споразумения ни позволяват да влезем в контакт с една от най-голямата економи... най-големите економики на света, именно на Европейския съюз. Ние, разбира се, изградихме един вътрешен механизъм с цел да можем да да можем да приложим вашите изискванията на споразумението в вътрешен план и да увеличим капацитета, за да можем да търгуваме ефективно с Европейския съюз. Госпожо председател, Фиджи иска да продължи процеса на преговорите към едно по-добро споразумение, което да е свързано с с, и да вземем предвид отношенията ни с другите страни от АКТБ. Още веднъж ние сме критично малка економика и на нас по, така или иначе ни е трудно да, да а, имаме нашето място в този глобален свят. А, затова а, трябва да си сътрудничим с вас, както и с други страни от района на АКТБ. И за нас едно удовлетворително решение ще ни позволи да приложим много, много по-добре вашите изисквания. Надявам се, че това междинно споразумение ще изиграе голяма роля за нашата економика и а, мисля, че ще окаже голямо влияние най-вече за подобряване на ситуацията на жените и също така за намаляване на бедността имайки предвид спецификите на Тихоокеанския басейн, мисля, че взаимно можем да си бъдем полезни. Но при все това Фиджи няма да може да се възползва от вашите разпоредби и, те, и, техният, и, и техните положителни страни, докато не а, разреши своите проблеми, свързани с вътрешната си санитарна служба. комисията също беше ги идентифицирала преди няколко години. След дискусии с компетентните власти на Фиджи се изгради един план за промени в Фиджи и разбира се, ние се допитваме и се консултираме редовно с Европейския съюз, и настоящата програма за реформи всъщност ми дава а, вярата, че а, нещата ще се променят към по-добро и че нашият износ ще продължим. И мисля, че имаме поне. Не се надяваме, че поне една компания, която а, е успяла да изпълни вашите изисквания, трябва да бъде включена в регистъра за износ, съответно внос към Европейския съюз. И през март 2009 година Европейския парламент призова комисията за повече гъвкавост в преговорите. Ние призоваваме Европейският парламент чрез вашата комисия да се сръточи и да продължи да се бъде така заинтересован от АКТБ. Ясно разбираме, че и се надяваме вие да го разбирате, че развитието на Фиджи е от жизнено важно значение за развитието на целия регион и се надяваме ситуацията да бъде подобрена с общи усилия, а не да оставим да стане още по-лоша. Надяваме се тези преговори да продължат и се надяваме да, из... да успеем с а, ваша помощ и разбира се с а, а, познанията и опита, който сме натрупали, да приложим мерките. Призоваваме Европейския парламент да подкрепи Фиджи най-вече чрез това междинно споразумение. Надяваме се, че ще приложим по-лесно консултативните механизми, за да осигурим качествено прилагане. И накрая, госпожо председател, призоваваме Европейския парламент, чрез вашата високоважавана комисия, да а, променим а, политиката за захарните фондове спрямо Фиджи, ако искаме да постигнем целите си. Нещата в Фиджи се промениха, също както и отговорността на Европейския парламент след приемането на Лисабонския договор. Госпожо председател, уважаеми депутати и членове на тази комисия, благодаря за дадената възможност. Надяваме се и за напред да имаме вашата подкрепа. Благодаря. Grazie signor ambasciatore, le sue parole sono state благодаря, господин посланник. Това бяха много ясни думи. А сега Мартин искаше думата. Благодаря, госпожо председател. Искам да започна с технически въпрос от е, името на комисията, но също така е, и от полза за нашите гости, е, които искаха да имат график за този доклад. Аз мисля, че на 9 ноември проекто доклада ще може да бъде внесен в комисията. Всъщност срока не е дълъг. Трябва измененията да бъдат внесени до 11 ноември и на 2 декември ще е, се гласуват измененията в комисията и после в пленарна зала. Е, аз искам да ви кажа, е, че това е политически въпрос тук в нашата комисия. Аз мисля, че ще можем да постигнем консенсус и съответно парламента да гласува този доклад. Искам да кажа някои неща, да задам някой въпрос. Искам да кажа още в самото начало, че ние сме за това междинно споразумение споразумение. Преди да се стигне до е, това споразумение, искам е, да кажа е, е нещо показаното от господин посланника от, е, на Фиджи. Е, е, е от, от другата страна на, Тихо океан, на Тихия океан, е, е, ние в Великобритания е, сме запознати с въпроса с, с сигурността, с захарта и аз знам, че през последните години производството на захар намаля на половина и това се отразява на местната економика и трябва мерките за подкрепа да се приложат колкото се може по-бързо. Но това, разбира се, това изисква политически напредък. Аз знам, че е постигнат някакъв напредък напредък. Обаче аз искам все пак напредъка да бъде по-чувствителен. Ние сме напълно съгласни с това, че трябва да има придружаващи мерки. Въпросът е обаче е, как да имаме предвид политическата ситуация. Иначе економическата нужда е ясна. По междинното споразумение само по себе си от страна на Европейския съюз причината е ясна. Нашата търговия с страните от Тихоокеанския басейн пропорционално е е много малка по-малко от половин процент от общата ни търговия с 14-те страни от Тихоокеанския басейн. Той за нашата економика не е голямо, обаче за Папа Нова Гвинея и за островите Фиджи е много важно, както и за островите в Тихоокеанския басейн изобщо. Много по-важно за тях, отколкото за нас. И е, значението за тях се отразява в е, това, което, че министъра на е, риболова дойде тук и въобще се откликне на нашата покана. Та въпросите ми към гостите и към комисията са следните. Е, аз е, знам, че това е междинно споразумение и че основните иновации е, е бързо да се стигне до въпросите, които обсъждаме за риба, тон, риболова като цяло и захарта. Обаче аз съм загрижен за това, че това междинно споразумение засяга всички тихоокеански острови. Започвам с мотивацията. Половината от островите всъщност са мотивирани за да бъдат част от споразумението. Та въпроса ми към комисията и представителите на страните тук е, е сте ли оптимисти, че можем да е, постигнем е, окончателно споразумение за целия регион? От гледна точка на Европейския парламент е много важно целият район да не е разделен, да има еднородност в него и искаме да имаме окончателно споразумение за всички острови в в Тихия океан като част от АКТБ. Вторият ми въпрос е за индустриализацията на района. Когато аз бях докладчик за Карибския басейн и една, един от проблемите с тях е Въпросът беше доколко те могат да сключват сделки с съседни страни и в каква степен страните от АК тебе могат да имат същински отношения с Австралия и с Нова Зеландия, например. И третият ми въпрос е, не е толкова за това конкретно споразумение, по-скоро за следващото. Е, гражданското общество беше доста критично във връзка с способността на Тихоокеанските острови да преговарят като равен партньор на Европейската комисия. Имаше загриженост за това, че няма техническа подкрепа, политическа подкрепа и така нататък, така че не се знае доколко са равностойни и същински преговорите. Така че ви питам доколко е, ще се договарят подробностите е, по е, сложно економическо и търговско споразумение с хора е, от една страна, е, които всеки ден преговарят е, с целия свят, с страни, които не са толкова посветени в преговори. Четвъртия въпрос – бюджета за развитие. Естествено, че 10 ИДФ оказва съдействие за програми за устойчиво развитие, но в междинното споразумение няма глава за сътрудничество и развитие. И аз мисля, е, че е, трябва да се знае и изобщо да се напише някаква нота, че междинното споразумение може да се използва за развитие на специфично развитие и е, с съответни програми. И разбира се, свързано с това, това, което можем да направим чрез междинното споразумение и чрез нашето сътрудничество да се намали изтичането на е, квалифицирани ръка от вашите страни. Е, аз знам от депутати от Тихоокеанския басейн и че е, просто има един брейн дрейн, изтича мозък е, към е, Нова Зеландия, към Австралия и също как ще развиете економиката си, за да задържите тези хора. Аз знам това от парламентарната асамблея на региона. Сега испанците в комисията по, по рибно стопанство в Европейския парламент изразиха загриженост по риболова на риба тон. Преди го години в нашата комисия, когато започнахме дискусията, е, имаше изискване за правила за происход. Е, знам какви са последиците от е, на тези правила за происход и аз отчасти поздравявам факта, че има изключение за рибата която се преработва от Тихоокеанските острови, но е, един министр каза, че трябва да се даде възможност на Папуа Нова Гвинея да разширят производството си, защото това са работни места и за жените. Европейците трябва да имат предвид това, е, защото ние говорим за това, че около 600 е, хиляди човека, 6 хиляди човека се използват и е, едва ли има масово е, проникване на рибатон е, на европейския пазар, ние искаме да сме сигурни, че резервите на рибатон са устойчиви. Външният министр на, каза, че, че папа че страните ще бъдат активни в организацията и ще осигурят устойчивостта на резервите в района. Но нашите испански колеги искат е, да се включи клауза. Те смятат, че се нарушава търговията и тя трябва да се суспендира. Не знам дали трябва да се използва тази клауза и не, не знам дали е, всъщност трябва да обсъждаме въпроса, когато обсъждаме търговските споразумения. Доста време говорих. Споразумението е важно за Тихоокеанския район. Радвам се, че е, е, бихме могли да постигнем междинно споразумение преди края на годината, но въпросът е да има окончателно споразумение, да сме сигурни, че има регионална солидарност, устойчиво развитие за целия регион и е, съответно да има и необходимите фондове за това. Благодаря. Е Благодаря. Вие бяхте много ясен в изказването си. Ние разбрахме и проследихме отделните точки и въпроси, които трябва да се решат. Следващия оратор има думата. Eh, Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, е, дами и господа, господа, господин посланник, аз също искам да се концентрирам върху аспекта на риболова. Споразумението с Папуа Нова Гвинея ще ни даде възможност да се разделят дейностите по риболова и рибно-преработвателната промишленост. Това го приветствам. Споразумението ще ни даде възможност за въвеждане на правила по отношение на происхода. Но предимствата, търговските предимства ще се използват за привличане на инвестиции от страни, с които Европейския съюз се конкурира, например Тайландия и, или Китай. Ще има компенсации за тези инвестиции от една страна, но продуктите от Папуа Нова Гвинея ще влизат в Европейския съюз безмитно и това ще има негативно въздействие върху европейската рибна промишленост и консервна промишленост. Това ще бъде и опасност за промишленостите в други АКТП страни, където няма ОСП плюс система, системи. Само нашите конкуренти се опасявам, че ще имат предимства, а не Тихоокеанския регион – Важно е търговията между нас да протича добре и е важно да имаме достъп до клиентите на рибни продукти. Това трябва да е записано в споразумението. Общностната промишленост винаги се е застъпвала за достъпа до тихоокеанските рибни резерви. Затова има и някои основни въпроси, които трябва да решим. И аз съм много заинтересован да чуя от вас, от посланника и от министъра на Папуа Нова Гвинея да разбера следното. Как може да разберете, да, да опишете, да обясните правилата за происход, когато давате и достъп на нашите конкуренти до вашите рибни запаси? Как може да се предотврати този достъп и от друга страна също времено да не се накърняват интересите на страните от АКТБ. И въпрос към нашите колеги. Какво трябва да вземем предвид при споразумението, когато има изключение за някои рибни продукти? Това не бива да е прецедента. Трябва да се ограничим върху някои изключения, но и става дума точно за изключение, не за прецедент. Благодаря, казва председателката госпожа Киене. Благодаря, госпожо председател. Искам първо да приветствам с добре дошли нашите гости от Папуа Нова Гвинея и Фиджи. Ценим високо тяхното присъствие тук. Така както беше казано от нашият докладчик господин Мартин, трябва да признаем, че междинното споразумение засяга само малка част от е, европейската търговия. От друга страна, ние приветстваме ролята на Европейския съюз, увеличаващата се роля като а, търговски партньор в тази част от света. Има, разбира се, най-различни квоти, митнически квоти за свободен достъп до пазарите, които са дадени. И също така има различни мерки, на които Фич отговорих, е, свързани с фитосанитарните и санитарните хигиени условия. И също се разгледаха други части от е, споразумението, свързано с въвеждането евентуално на нови митнически тарифи, в случай, че не се спазят някои от е, споразуменията. Споразумението ни засяга и други области, е, тези, които не бяха включени до сега, например риболовната политика, социални, екологични проблеми, свързани така и други свързани с конкуренцията и с заетостта, а и с помощта за развитие. Въпреки всичко, настоящото междинно споразумение не включва специална глава за развитие, за помощ за развитие но се говори за устойчивото развитие, например устойчиво управление на ресурсите, запазване на екосистемите и на биоразнообразието. Първо, трябва да окоръжаваме нашите партньори в този район да постигнат едно по-положително споразумение с Европейския съюз. При все това, едно нещо трябва да бъде разяснено – най-вече е свързано с а, рибло, рибните продукти, така както каза и колегата. И тук имам няколко въпроса към представителя на Европейската комисия. Споразумението като че ли не дава достъп на Европейската риболовна флота към, до териториалните води на Папуа Нова Гвинея. И може би в такъв случай ние няма да успеем да покрием нуждите си и съответно тези страни няма да могат пък да покрият нуждите си от инвестиции. Вярно ли е, че Папуа Нова Гинея Фиджи не са дали достъп на Европейския съюз, но са дали достъп на други а, страни, като Тайланд а, и Китай. Има ли също така някакви идеи за това как ще бъде засегната индустрията на страните GSP+. Благодаря. Мисля, че сега може да започнем дискусията с господин Тейлър. Но също искам да кажа нещо във връзка с това, което бе споменато от колегите, а именно по отношение на заетостта. Господин Селбер каза, че всички ние сме доста загрижени. Последния въпрос. Важен е, важна е сигурността на нашите потребители и е важно да знаем откъде идват продуктите. Трябва да сме единни, трябва да имаме гаранции за потребителите. Much, uh... Благодаря, госпожо председател. Благодаря, гости за интересното изказване. Разбира се, искаме да развием някои от идеите, защото трябва социалните въпроси и опазването на околната среда да бъдат включени във всяко търговско споразумение. Е, искам, така, дали мога да ви помоля за повече информация по един аспект от риболова в района? Бихте ли е, казали е, дали корабите в района не пътуват под флаг, който не гарантира качеството на кораба. Това е глобален проблем и е признат от Европейския парламент и не знам до каква степен това е проблем за вас и какви мерки ще вземете, за да се преборите с това явление, защото ние знаем, че когато корабите пътуват под така наречения снисходителен флаг, е, всъщност е, е, не дава възможност да се разбере кой точно е собственик на кораба и собствените те не избягват да поемат отговорност във връзка с условията на труд на екипажите. А, освен това има незаконен риболов. Това е проблем. Това е проблем за нас, доколко е проблем за вас. Мерси. Maintenant, je donne la parole à la Сега давам думата на комисията. Шолц. Шолц дома. Прего. Благодаря, госпожо председател. И аз искам да благодаря на гостите за възможността да говорим с тях за едно такова важно споразумение, особено е, когато става дума че, за това, че споразумението ще има влияние за, върху хора, които са далеч от Европейския съюз. Разбрахме какви ще са въздействията на това временно споразумение. Разбрахме, че това ще е едно доста всеобхватно споразумение, но съвсем ясно искам да кажа, не искам да навлизам в подробности на самите преговори, но съвсем и ясно искам да засегна въпрос, който за момента не беше повдиган. Защо всъщност преговорите не продължават? Защо не преговаряме с Фиджи? Там нямаме е, легитимно правителство. И това нелегитимно правителство трудно може да бъде видяно от нас като партньор, когато става дума за подписване на официално споразумение, което правителство да може да отговори и да въведе стандарти в областта на социалната политика, на здравната политика. Вчера говорихме за стратегията 2020 и за политиката на последователност и бих задал въпроса на представители на Фиджи. Как как, какво е състоянието по прилагането на препоръките, на 103-те препоръки на съвета, на Световния съвет по здравеопазване? защото това за нас е важно. Следващите избори предстоят през 2014 година. Това евентуално означава, че подписването на едно следващо споразумение предстои едва през 2014 година. Тези въпроси за нас са важни. Bene, <clears throat> grazie. La parola adesso alla Commissione. Благодаря. Думата има комисията. Господин Томсън. Uh, uh, Благодаря, госпожо председател. За мен е удоволствие да бъда тук и да изслушам уважаемите господа министри и уважаемия господин посланник на Фиджи. Първо, благодаря за помощта и за това, че ни дадоха своята перспектива върху нещата. Мисля, че е съвсем вярно това, което казаха. и надявам се, че депутатите от парламента, които са заинтересовани от това споразумение, ще могат да се занимават отблизо с него. Това, което обсъждаме тук, всъщност само подчертава доколко интересни са тези споразумения. Имаше дерогация, и им, защото бяха повдигнати допълнителни въпроси. Споразумението сега е част от един по-голям процес с, на сътрудничество с тези държави. И целта е да променим евентуално преференциите от Котону, които изтекоха през 2007 година и едновременно с това да направим една нова а, съвместима с, с изискванията на СТО рамка за нашите търговски взаимоотношения. А, през 2009 година се се подписа споразумението. През декември 2009 година Папуа Нова Гвинея започнаха да го прилагат, но за Фиджи прилагането на споразумението все още не е станало реалност, защото се очаква ратификация и прилагането му евентуално от неговите власти. Така че ние а, призоваваме властите на Фиджи да го, да го приведат в сила възможно най-бързо. Тук става въпрос за едно междинно споразумение, казахме. То не покрива и целия район и вярно не включва специален, специална глава, свързана с разбитието или пък с различни мерки за синергии, които да подпомагат търговията. Така че не, не може да бъде разглеждано като крайен продукт, като крайно споразумение, но трябва да ни позволи да развием едни добри отношения с района. Разбира се, има един процес на интеграция. Целта е също така да се насърчат инвеститорите, които да инвестират в една а, сигурна финансова рамка, економическа рамка в тези райони и по този начин да се диверсифицират различните сектори. А, и аз лично а, смятам, че това споразумение, основната му цел – е да осигури рамката, качествена рамка, която да, се, да позволи бъдещи инвестиции. Ако и сега, ако ми позволите да отговоря на Дейвид Мартин, основната цел на това споразумение е да няма брутална намеса или брутално прекъсване, нарушаване на економиката на тези райони. А, нека все пак да кажа, че съседни острови, други острови не търгуват с нас или търгуват а, при други условия, така че там нещата са сигурни. Сътрудничеството с района трябва да продължи и в момента то става, но сравнително бавно. А, ние трябва да а, продължим това сътрудничество и това ще се постигне чрез подобни дискусии, като днешната с участието на различни видни лица, като например господин посланника на Фиджи. Със сигурност ще има и глава в бъдещото споразумение относно а, социалните проблеми, екологичните проблеми, развитието и без, безработицата. Ам, но а, Фиджи наистина си има свои проблеми. Например, недостатъчно ресурси, някой път са чисто правителствени реформи. И все пак все пак също така и вътре отношенията в региона. особено като се им предвид, че има някои страни, които не са заинтересовани да, от това да влязат споразумение с страна или с част от света, с която нямат никаква търговия. Това, което можем да кажем е, че а, доста от страните в Европа ве, вече изготвят а, а, такива, се подготвят да влязат в подобни споразумения или вече са част от подобни. Относно бюджета за развитие, сега не мога да кажа много, вече в споразумението има някакви елементи от този характер. Казва се, че трябва да имат ясно сътрудничество на, национ... на национално ниво, за да се подсилят целите, социалните цели и целите за развитие на споразумението. Но, базирайки се на тези а, споразумения, които вече сме постигнали, се надявам, че ще продължим същата насока. Третия въпрос, който Дейвид Мартин повдигна, както и други. Нека все пак да кажа това, което каза и, министъра. Ние поддържаме едно устойчиво управление на рибните ресурси в този район. Ние нямаме глава, която да говори за това, но това не означава, че нямаме, а, че нашето споразумение не засяга с устойчивото развитие. Нека да не забравяме, че Европа спазва така нареченият N, е, правилото за ННН риболов, т.е. да се избягва незаконният риболов. Ам, и третият въпрос, а, на който трябва да отговорим – е, въпреки че няма глава за а, конкретни, примерно, инвестиции или. Мисля, че все пак а, рамката, която ще дадем, дава възможността за полагане на базите на такива. Надявам се, че отговорих на всичко, което ме попитахте. Нека само да кажа, че имахме един писмен въпрос – за съжаление не го нося тук с мен, но ще направя копия за вас. И в отговора си ние не отговорихме на някои... Надявам се, че с този отговор ще успея да отговоря също и на някои от въпросите, които ми зададохте днес. Ще дам... А, сега ще престана тук и ще дам думата на нашите гости. Благодаря. Да, това е хубаво предложение да ни дадете фотокопията. Истина е, че нямаме достъп до много информация. Ето, изтачката тази сутрин в Брюксел не бяхме информирани за нея. Така че ако ни дадете тези материали, би било много хубаво. Може би е, даже цялото досие. Това би било, би улеснило и ускорило много нашата работа. Когато говорим за нелегален риболов, тук е, не може да става дума, не може да... Това, е, става дума за нещо друго, освен наказание. Господин Мартин. Аз сега няма да се връщам, но все пак искам да чуя дали господин министър или господин посланника имат да кажат нещо. Перфекто, allora io ringrazio di nuovo il signor ambasciatore e se... Благодаря в такъв случай на господин посланника. А е, може би, ако господин посланник, искат да кажете нещо, да реагирате на забележките до момента. Uh, Благодаря, госпожо председател. Първо искам да изкажа благодарност за коментарите направени от почитаемите членове на този парламент, а също така и казаното от господин Дейвид Мартин, почитаемия господин Дейвид Мартин, докладчик. Положението в Фиджи трябва да се превзгледа. Това е чудесна възможност. Е, е, Европейския съюз е, чрез своята комисия и почитаемата председателка могат да го направят каза се нещо за легитимността на правителството в Фиджи. Според нас правителството в Фиджи упражнява реален контрол върху страната. Трябва да се има предвид това. И искам да кажа, че Междинното споразумение, което беше подписано 2009 година, е подписано от това правителство и от Европейската комисия от името на Европейския съюз. Е, е, Дейвид Мартин, почитаемия Дейвид Мартин, е, по, попита за някои спорни въпроси в споразумението. Надявам се е, това да се уреди е, при преговорите за окончателно и постоянно споразумение. И в процеса на преговорите трябва е, да се спрем на тези въпроси. Сега, колкото до нашата възможност в Фиджи да прилагаме споразумението, ние, нас ни е необходима подкрепа, особено когато трябва да се отпускат ресурси за търговията и допълнителни ресурси за подкрепа на нашите институции, е, за митниците, за компетентните органи, е, за прилагането на изискванията по междинното споразумение. Е, сега вие ме питахте за Брайн Драйн, за квалифицираната работна ръка, която напуска Фиджи. Това е световно явление. Действително, през е, последните 20 години има строг контрол върху Brain Train към Нова Зеландия и Австралия и това ще продължи за бъдеще, но за нас най-важното е, е Фиджи е, да има същинска държава и е, чрез членовете на Европейския парламент и тази комисия е, е, без тях не могат да се решат тези въпроси и всяка политическа и економическа подкрепа са добре дошли. Е, аз е, е, казах началото, но някои от почитаемите членове също казаха, че можем да започнем с главата за развитие, една сериозна глава по развитие в постоянното споразумение – е, както така е, почитаемите членове е, говориха за това, как се използват европейските фондове и споразумението от Катону идва в последствие не е заменено 2009 година, т.е. в споразумението с нас трябва да има сериозна глава за развитието. В връзка с правилата за происход АИУ, ние сме е, създали възможност е, за е, проверка, но продължаваме да се нуждаем от подкрепа всички страни от Тихоокеанския басейн е, трябва да е, е, спазват изискванията по споразумението за сигурност на потребителите. И това трябва да се гарантира при прилагането на окончателното споразумение. Благодаря, госпожо председател. да И аз благодаря. А сега господин Балт има думата. If, Благодаря, госпожо председател. Аз ще се обърна към министъра на риболова. Искам да го попитам две неща. Първо, е, относно устойчивостта на ресурсите второ, е, въпросните кораби, които е, всъщност не са изправни и, и риболова под чужд флаг. Благодаря. Нека, нека първо да започна с въпроса относно мирните преговори. А, извинете, от нашите а, рибни запаси. А, ние а, имаме около този регион е много богат на риба. Има около 10% от световните риболовни запаси. Изнасяме тон. И а, разбира се, ще сме а, щастливи да дадем право на достъп на европейските кораби в наши води. Тук мисля, че така отговарям на въпрос на господин Залба. Що се отнася до въпроса на госпожа Адриен Кене за чисто сенаторските въпроси, нека да кажа, че а, националните риболовни власти са единствените компетентни органи, които са признати от Европейския съюз а, за управлението на рибните ресурси. Радваме се, че Европейския съюз всъщност ни помогна да изградим специфичните сертифицирани лаборатории така нататък, които ни помагат за да спазваме стандартите на Европейския съюз, както и други международни стандарти, стандарти които са изградени по целия свят и по този начин ние успяваме да ги спазваме. И нашата нашите рибни продукти, в крайна сметка стигат до международните пазари. И не успяваме да се възползваме от ресурсите си. Относно въпроса на уважаемият господин Тейлър, мисля, че тези кораби, които всъщност не спазват изискванията, попадат под вашето законодателство за незаконния риболов, но за съжаление ние нямаме сходно законодателство. Но ние имаме а, примерно законодателство за някой типове риболов, но не и за такива случаи. Така че ние се опитваме да осигурим рабо, работа за нашето население. За сега обаче нямаме кой знае какви нови работни места за създаване, така че именно за това бихме приветствали а, всякакви други инвестиции, всякаква индустрия, която а, ще, се, ще дойде в нашата страна, за да можем да осигурим заетост за младите, примерно особено в провинцията. Ние сме член на форума, Западноевропейският форум. И не, не поддържаме и не подкрепяме никакви дейности, свързани с незаконният риболов. Съответно, дори постепенно започваме да прилагаме мерки за контрол на корабите относно това какво се лови в териториалните води на Нова Папуа Нова Гвинея и следим кой кораб осъществява незаконен риболов. Така че като цяло нямаме проблеми с незаконния риболов в Папуа Нова Гвинея. Ние също така се опитваме да осигурим устойчивост така че успяхме да затворим и а, тези ненаблюдавани зони в открито море, в нетериториалните води на а, Папуа Нова Гвинея. И целта е да не позволяваме, разбира се, такъв незаконен риболов. и да вървим все повече към евентуални споразумения с Европейския съюз. Благодаря. Uh, uh, благодаря. Благодаря за възможността да се изкажа. Сега, специално по заетостта. Заетостта на жените е важен въпрос. И при преработвателната промишленост е, участват 80%. Идват жени е, от сълскостопански райони, където нямат други доходи. И за страна е, като Папуа Нова Гвинея това е много важно, защото в, иначе няма друга работа в друга промишленост. И е, примерно да кажем, е, много жени е, нанизват рибата да се суши и това много им харесва. Втория въпрос в отговор на моя приятел възможността на европейски флот в наши води. Ние приветстваме европейски инвестиции в Папуа Нова Гвинея. Е, сега имаме така наречения е, парк на флота от Тихоокеанския басейн. Е, ние искаме инвестиции и възможност за създаване на нови работни места. И е, тъй като връзките е, между Европейския съюз и нашия регион е, са от повече от 30 години, ние се споразумяхме по ново междинно споразумение. Това е разбираемо, но при подобни споразумения ние приемаме европейски флот. Те могат да доведат е, да ни донесат техническа подкрепа, инвестиции. Това не е проблем. Е, флота в е, нашия европейския флот е добре дошъл в нашия район. Разбира се, правилата за происход трябва да, да, да се подобрят. Те в, в, и второто, което искаме да кажем, е за е, разбираемо междинно споразумение – и ние сме съгласни, че трябва да се включат и други въпроси. Развитието, развитието на сътрудничеството, е, социалните въпроси, околната среда, интелектуалната собственост. Е, въпроса за страни от Тихоокеанския район, които не могат да подпишат е, това междинно споразумение. Може би едната от причина е, е за това, че тези държави не знаят какво точно се случва и да поемат твърди ангажименти. През 2007 година имаше натиск. 2008 година имаше график и беше е, много важно е, е, Папуа Нова Гвина и Фиджи да подпишат това споразумение и тогава ние трябваше да продължим преговорите, да постигнем споразумение. Искам да благодаря на комисията и на тези, които е, дадоха възможност това да се осъществи. И, и мисля, че едно е, по-разбираемо споразумение ще бъде по-добро, но то ще, от него ще зависи регионалното сътрудничество. Искаме да сътрудничим и с други островни страни, но е, се каза, че е, за някои островни държави просто няма търговия с Европейския съюз. В е, Фиджи, е, както за риболова, така и за харта, това е, са свързани пряко с нашата економика и парламента може да разбере значимостта на това за нас риболова е 2% е от е, вашия пазар, обаче това е 95% от нашия износ на тон. Е, така че този отрасъл е много важен за нас и той създава работни места. Така че, госпожо председател, Искаме да потвърдим и да подчертаем факта, че за нас това е важен економически въпрос. И ви благодарим за това, че изслушахте казаното от нас тук и е, всички почитаеми членове, когато обсъдят въпроса през декември, ще разберат ключовото значение економическо значение за нашите е, страни. Е, рибата тон и риболова е, са постоянен източник на средства за нас и се надявам, че това, което казваме сега и през следващите месеци, ще ви дадат възможност да разберете, че за нас това е много важно. Много е важен достъпа до пазара. Е, има една страна, е, която постигна изключение. Е, на времето ние бяхме единствените, които можехме да преговаряме и отново подчертавам, надявам се да разберете значението на този отрасъл за нашата економика. Ringraziamo ancora i ministri Абале Сембри e, e, e il Sua Eccellenza l'ambasciatore. Благодаря на министъра и на посланника. Господин Шолц иска думата още веднъж, но моля наистина бъдете кратък, защото нямаме много време. Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко. Но все пак разискваме един. Благодаря. Въпросът, който разисквам все пак е а, много комплексен, така че е малко трудно. Искам първо да благодаря на господин посланника на Фиджи. Сега тук, след като влезе в сила Лисабонския договор, и ако трябва да се сравняваме с 2009 година, нека да кажа, че Европейския парламент играе много важна роля в решаване на търговските а, взаимоотношения. И за това искам да а, привлека вниманието ви върху факта, че ние, Европейския парламент, искаме а, да имаме ясна представа за политическата ситуация във вашата страна. И за това всъщност сме тук в някаква взаимна, в някакви взаимни отношения, взаимна връзка. Благодаря. Господин Фелдер. Eh, pardon, excusez-moi. Non parla più? Una piccola confusione che succede qualche volta. Non... Малко объркване, казва председателката. Всъщност става дума за следващата точка от дневния ред. Арио l'appuntamento prima del 9 novembre. Нека припомня графика. С 9 ноември имаме изслушване, обмен на мнение по този доклад измененията на 11 ноември, 1-2 декември, обсъждане в пленарна зала или а, е, през януари в пленарна зала, зависи как а, е, напреднем по, тази, по този въпрос. Благодаря на нашите гости за тяхното присъствие и преминаваме на следващата точка от дневния ред, а именно изменение на регламент 732 за прилагане на схема от общи тарифни преференции за периода 1 януари 2009 година до 31 декември 2011 година. Става дума за едно подобно търговско споразумение което обхваща 166 страни. Става дума за тарифни преференции. На 31 декември 2011 година изтича това споразумение и парламента направи на комисията предложение за регламент за последващия срок – а именно за продължение на това споразумение и след 2011 година. След, както казахме, 2011 година трябва да влезе в сила новото споразумение, новата промяна. Тоест имаме време за нова резолюция Е по обик... което ще бъде прието по обикновената законодателна процедура. Комисията иска да избегне правни недоразумението, защо сме се събрали днеска, за да видим как да процедираме по-нататък. Давам думата на докладчика господин Шолц. Uh, Благодаря, госпожо председател, уважаеми колеги, господа от комисията. Разбира се, говорим за механизма GSP+, който би трябвало да влезе в сила, но все пак нека да привлека вниманието на всички от вас върху развитието на този инструмент – и да дам част от някаква все пак основна информация. Класическият инструмент за това, за тази търговия са тарифните преференции. Ам... Нека да не забравяме, че вноса от, в, от трети страни, от някои развиващи се страни, не е подложен на стандартните митнически тарифи. През 1968 година се създаде GSP, общата система от преференции. И, и на някои страни, а, всъщност на всички развиващи се страни, бяха дадени специфични преференции. А, така, че се дадоха едни специфични схеми, които бяха изградени от страните от ОИСР и те бяха подкрепени от местните търговски организации. Европейската общност имаше първата такава схема през 1971. Имаха тези страни, съответните тези трети страни получиха напълно безплатен достъп до пазарите ни. Имаше три типа споразумения е, и три типа бенефициенти. Първо, нека да привлека вниманието ви. А, всички а, се ползваха от подобни споразумения. Второ, всички трябваше да, отгов... да отговарят на системата за добро управление. И е, съответно отговарят и на а, международните стандарти. Например, защита на околната среда, борба с наркотиците, социални ценности и така нататък. Това е залегнало и в новия пакет. Така че като цяло така наречената GSP, системата за преференции, е една от най-използваните системи в търговията на Европейския съюз. Нека все пак да разберем какъв точно е графика. През 2008 година предложението за регламент беше представено на парламента в процедура по консултации. през това време, като цяло, разпоредбите не бяха променени, само някои от схемите за прилагане бяха променени. И И на 31 януари 2008 съветът поиска от парламента да даде становище преди 10 април 2009. но парламентът нямаше време за да изработи ясно становище, доколкото разбирам от документите. Календара беше, графика беше наистина много кратък, напрегнат. И на, на 5 юни 2008 година имаше една резолюция, в която Европейския парламент каза, че не е удовлетворен от факта, а, да му се даде толкова малко време и че има нужда от повече време. Цитирам резолюцията. Подобни предложения за регламент. А, тази резолюция, която трябва да влезе в сила от декември 2012 година, да бъде представена на парламента най-късно юни 2010. Настоящата схема изтича през декември 2011. Комисията ни представи май месец тази година предложението. Но това предложение това е предлож... общо предложение всъщност представлява само едно разширение на настоящото. Извинете ме за тези подробности, които ви разказвам, но с резолюция 2008, 2008, 2008 година парламентът настоя тези схеми да покриват периода от 2006 а, и съответно да бъдат представени на парламента възможно най-скоро. Така че ни очакваме да получим предложението тази година. Нещата още не са приключили. Тази регулация трябва да, да, този регламент трябва да бъде подробно разучен и следователно да бъде положена оценка на въздействието. Имайки предвид подготовката на ново предложение, комисията започна обществени консултации през март 2007. Така че не забравяйте, че те първо трябва да се събират статистики, да се разглеждат и да се прави оценка на въздействието. И оставащият период след това ще бъде съвсем кратък за изготвянето на съвсем нов регламент, а и най-вероятно ще има просто подобрение на предишното и ще има законодателна процедура през декември 2011 и всичко, цялото предложение ще бъде а, преразгледано след това. това означава, че най-вероятно ще трябва да удължим първоначално предвидения срок с две години. Но нека да се върна към предизвикателството. С влизането в сила на Лисабонския договор, договорът, ам, ролята на Европейския парламент беше подсилена. Но ние не виждаме критериите. И също така списъка от страните, които ще са, ще са бенефициенти, нито пък а, от някои други елементи. Така че ако настоящата тя регламент е изтече през декември 2011, две години след влизането в сила на Лисабонския договор, с предложеното разширяване, ситуацията ще бъде а, продължена за още две години, което значи декември 2013. Четири години след влизането в сила на Лисабонския договор. Аз не мисля, че ние като Европейски парламент можем да приемем тази ситуация. И аз съм готов да представя изменения които да направят така, че ролята на Европейския парламент след Лисабонския договор да бъде зачетена и този регламент да влезе в сила по-бързо. Друг важен проблем е да вземем предвид ситуацията в Пакистан. Мисля, че трябва да видим реалната ситуация сега в Пакистан и да позволим, така както беше поискано, да позволим на Пакистан да се възползва от е, GSP+. Може би да дадем временен достъп на пакистанските продукти до нашия пазар. И в същото време тази страна беше много критикувана, както от различни правителства и от учени, така и от НПО-та, за това, че не спазват изискванията за GSP схемите. може в такъв случай там да се приложат други критерии, които да са по-тясно свързани с развитието на а, тази държава. Например, а, ако, примерно, изисквания свързани с бунтовнически райони и други. Но ще първо ще трябва да се справим с ситуацията. И една от възможностите за Европейския съюз ще бъде да даде по-добър достъп на пакистанските продукти до нашите пазари, което ще бъде всъщност малко адаптиране на критериите за избор на страни, участници в схемите. В настоящия момент страната не може да се възползва от тези преференциални тарифи. Пакистан едва, едва достига тези прагове, които се изискват от изисквания, които се прилагат за другите страни. И мисля, че малко помощ ще даде значителна, значителен напредък на Пакистан. Искам да чуя мнението на комисията. И трябва също така да продължим сътрудничеството с координаторите тук през пролета, което започнахме през пролета на 2010. И за да не бъда много дълъг, ширем, нека да кажа в заключение, т.е. да попитам комисията, кога ще имаме такъв доклад за въздействието и кога ще завършат обществените консултации? И може ли комисията да ни даде малко повече осветление по въпроса? Също така през 2008 година Европейският парламент изготви една резолюция по доклад, който в момента стана а, стана текуща, текущ регламент. Но нито, едно, нито една от забележките на парламента не беше взета предвид. Всички знаете, че реформата на GSP всъщност е част от една по-голяма реформа за търговските правила, прилагани от Европейския съюз. Комисията ще ни каже ли кога ще се финализират правилата? Иначе, мисля, че много вероятно да се наложи да приемем регламент без да знаем подробностите за него. И накрая ние като комисия и ще поискаме от правната служба да ни дадат становище по промените, които трябва да се вземат в е, да се направят в GSP във връзка с влизането в на Лисабонския договор и новите промощия на парламента. Благодаря. Надявам се, че комисията ще разбере и ще отговори на въпросите. Е, Благодаря. И искам да ви помоля да спазвате времето за изказване, защото в противен случай няма да си спазим програмата днес, няма да свършим работата. Köszönöm szépen. Az Európai Bizottság благодаря. Аз мисля, че Европейския съюз не си е свършил работата на време и за това сега говорим за разширение на срока на действие на правилата за преференции. Искам да знам защо не подготвихме нов проект на време Какви са причините? В сегашната ситуация нямаме избор, трябва да просто да приемем проекта. Искам обаче е, да приканя комисията да предложи нови идеи, колкото може по-бързо. И мисля, че ОСП е, са доста противоречиви и европейските граждани имат право да кажат, че имат е, много въпроси. Например, защо трябва да подкрепяме Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства, които са вероятно най-богатите страни в света. Защо да им оказваме помощ, при положение, че други, много по-бедни страни не могат да е, се използват пълноценно от възможностите за търговия. Европейските граждани също имат право да кажат, че е, е, така наречените страни БРИК, Бразилия, Индия и Китай получават е, помощи, а работят против е, най-последните е, споразумения Китай е най-големият износител. Е, той обесценява валутата си и по този начин поставя под заплаха целия свят. А, а, а ние трябва всъщност да подкрепяме други страни чрез ОСП. Така че още веднъж искам да чуя какви са, а, е, какво е мнението ви за а, е, най-бедните страни. Трябва да преразгледате правилата, и как да се създаде нова ОСП или реформирани ОСП. Перфекто, грация. Направо на леве Давид Мартин. Благодаря ви. Господин Дейвид Маркин има думата. Благодаря, госпожо председател. Като докладчик в сянка от името на социалистите и по причините, които вие знаете, аз бях помолен да направя няколко коментара. Първо, както другите, аз също съжалявам, че комисията не предложи на време преразгледани ОСП на парламента, за да можем да ги приемем при нормалния график. Е, както беше предвидено в резолюцията през марта 2010 година. Е, сега по силата на новия договор трябва комисията да спазва правомощите на парламента и за това е, ние очакваме предложенията на комисията за ревизирани предложения, колкото се може по-скоро, за да може комисията действително сериозно да говори по ОСП. Е, искам да поставя ударението, че новите схеми е, трябва да бъдат ориентирани към развиващите се страни, които най-силно се нуждаят от тях. Имайки при това предвид ограниченията в графика, политика е, и е, е, последиците от тези преференции за развиващите се страни, ние трудно приемаме правилото за молба и мисля, че докладчика иска да постигне споразумение, но ние смятаме, да, искаме всъщност да, е, е, е, регламента да влезе в сила колкото се може повече, по-бързо. Искам лично аз да добавя само една дума за Пакистан. Много е важно да окажем съдействие на Пакистан, обаче не трябва е, да правим едностранна промяна е, по схемата за ОСП. Трябва да има преразгледано ОСП като цяло и комисията трябва да търси други начини за подкрепа на Пакистан чрез преференции в търговията престъпността, например. Eh, Господин Фелнер. Благодаря, госпожо председател. Нещата са много простички. Мисля, че трябва да подкрепим преференциалните схеми и да ги променим възможно най-бързо защото трябва известно време на Европейския парламент, за да участва в всички процеси. И през 1, на 1 януари 2012 година може да се окаже, че все още нямаме окончателно решение за схемите. Нещо, което е много важно пък за страните, развиващи се страни не виждам защо трябва да има борба за влияние между институциите. Цената, която ще платим в такъв случай е много висока. И като слушам докладчика, ми се струва, че е много важно институциите да вземат бързо своето решение. Но има нещо друго важно. Става въпрос за праговите стойности – за въпросните схеми. Това е въпрос, по който много сме дискутирали. Дали 1% трябва да бъде, дали трябва да е по-високо. Разисквали сме го в съвета на министрите. И мисля, че е, трябва да фиксираме този прак на 1,5%, без значение какво ще стане с Пакистан. Не бива да се съсредоточаваме само върху Пакистан, който е пострадал. В такъв случай, какво ще говорим за 1,2%? Мисля, че е добре да се опитаме да фиксираме тази цифра. И до, дори да е трудно да подкрепим Пакистан, мисля, че трябва все пак да го направим. И относно 2014 година, мисля, че ще изтървем мисля, че ще изтървем възможността да омолекотим, да облегчим съдбата на Пакистан. Не бива да чакаме прекалено дълго и да изпуснем тази възможност. но мисля, че трябва да настояваме, за да може новото законодателство да влезе в сила възможно най-бързо. Благодаря. Не, грация, онореволе Каспарин. Уважаеми колеги, най-напред искам да благодаря на професор доктор Шулц за това, че ни въведе в темата. Мисля, че това беше много добре. Имаме Проблема, е, че комисията не си е свършила работата. Ние като Европейски парламент се противопоставяме на това и мисля, че е съвсем ясно, а, че тук става дума за интересите на най-бедните от бедните. Господин Гладфелдер и други колеги описаха проблемите на, тази, на този регламент. Е, разбрахме и проблемите за други страни, за Индия. Е, казахме, че някои неща няма смисъл е, от тях да, да преговаряме по тях. Е, особено с страни, които вече се възползват от е, системата на ОСП. Някои партньори трябва да отстъпят от някои свои претенции, така че темата е много важна. Но от друга страна трябва много да помислим докъде сме стигнали през октомври 2010 година днес. Е, трябва ни нови правила, и до тяхното приемане имаме 15 месеца. А когато говорим с представители на засегнатите страни, когато говорим с представители на, на европейската промишленост, те правят, те сега сключват договори за една година напред, така че много е важно а представителите на страните, които се ползват от системите ОСП, да знаят каква, какво ще е тяхното бъдеще, защото няма нищо по-лошо, по-лошо от европейските предприятия да не знаят какви договори могат да подпишат или пък договорите, които са подписали, да бъдат анулирани. Така че мисля, че въпреки факта, че комисията е проспала времето, трябва да се застъпим за това е, регламента да бъде продължен. Докладчикът е, каза, че някои подробности трябва да бъдат променени. Това не бива да го правим. Трябва да продължим срока на давност на съществуващия регламент. И когато обаче имаме резултатите от оценката на въздействието, когато имаме резултатите от обсъжданията на заинтересованите страни, тогава може да решим съответните проблеми и да се надяваме, че на, от 1 януари 2014 година ще имаме новия регламент. Защото Независимо от новостите, които предполага Лисабонския договор, трябва да се погрежим да имаме един регламент, който е разумен, единен, здрав и дава добра основа за търговия с нашите партньори. Имаме година и половина да се подготвим за това. Мисля, че това е въпрос на предвидимост, на достоверност на нашия имидж. Благодаря. Благодаря, господин Каспари. Сигурно ще ми позволите да кажа, че подкрепям вашия анализ. E um, Сега Дейвид, е, малко ме обезпокои твоята позиция за Пакистан. Според мен ОСП е инструмент, чиято цел е да подкрепя развиващите се страни. Е, в момента Пакистан е в много затруднено положение и мисля, че има възможности, е, за да може ОСП плюс да се придвижи към тях. ти май не си съгласен. Кристофър каза, че има прагове. Ние трябва да ги пригодим. Да, да, искам да чуя пак въобще. Искам искам да съм ясен. Е, ние преразглеждаме изцяло ОСП плюс и се надявам, че Пакистан ще бъде част от тях. Но искам е, някакво междинно, междинни мерки да има за дадена страна. Е, може би ще има и други междинни мерки за Пакистан. А, а, ОСП плюс да подкрепяме Пакистан дългосрочно, не само до 2012. Така, господин Шолц, вие заличихте Пакистан от дискусията, обаче аз съм съгласен с Кристофър, и с Даниел и трябва да видим праговете какви са. Е, но по принцип, целият принцип на ОСП Плюс е да помагат и да дадат възможност на Европейския съюз да се вижда и да помага на развиващи се страни. Да се надяваме, че тези страни ще се възползват от възможностите, които ние им предоставяме. И може би аз тук изказвам лична позиция. Аз съм дълбоко обезпокоен от това, че ОСП Плюс е отстранено от Шри-Ланка. Разбирам причините за това, но това е страна, която също се сблъсква с много сериозни проблеми. Години наред гражданската война беше направо бедствие за страната. И е, е, аз като е, примерно е, гражданска война, примерно в моята страна, в Ирландия, обаче все пак се намери някакво решение и се надявам е, в Шри-Ланка също да се намери решение и комисията да се преразгледа позицията. И накрая искам да кажа, че съм разочарован от това, че комисията не даде отговор. Повтарям, има ли възможност Европейския съюз да развива развиващи, да помага на развиващите се страни? Благодаря ви. Certamente io credo che esaminando questo problema благодаря. Със сигурност ще трябва да разгледаме този проблем, е, като видим какво се случва в Шри-Ланка. Мисля, че Дейвид обясни много ясно каква трябва да е позиция на нашата група за, за преференциалните тарифи. Но що се отнася до Пакистан? Да, мога да разбера какво каза господин Старди а именно, че това трябва да помогне евентуално на голям брой страни да се развият. Но в а, преференциални тарифи плюс а, тези страни трябва да се ангажират по различни международни конвенции, то не малки конвенции. Те засягат най-вече човешките права. И съответно не можем да под претекст, че да, да, помагаме на развиващите се страни, да забравяме какви са ценностите на Европейския съюз в всички наши отношения, включително и търговските. Така че мисля, че може да обърнем внимание по някакъв начин на Пакистан. Има различни идеи за дерогации и други, най-вече в СТО но там да стигнем до напълното отваряне на дебата и да кажем, че политическата ситуация в Пакистан ни устройва великолепно и съответно с едно махване на ръката да забравим каква е основната цел на нашите схеми. Аз лично бих бил много предпазлив. Добре, да имаме, примерно, едно, е, нов регламент, но аз лично мисля, че комисията е поступила добре с Шри-Ланка. Шри-ланското правителство може да отговаря за реалната ситуация и да даде гаранции на комисията, за да се възползва отново от схемите. Но понякога съм несъгласен с комисията по факта, че комисията сама се е взела решението. Uh, Mr. Arif, sorry. Just, what about Sri Lanka? Uh, no. Ами, а, ами, ами, Саудитска Арабия? Май това не ви безпокои, особено човешките права там не ви тревожат. Да, и, и, да, да, всички въпроси е, за човешките права ме безпокоят. Не съм си избрал конкретна територия. Да, винаги може да цитираме Саудитска Арабия и, и, и, и Йордания. Аз ви казах, в... ние организираме в моята група форум за човешките права. Друга седмица заповядайте, ще видите, че това засяга всички райони на света. Добре. Тогава мисля, че може да приключим този дебат. Ясно е, че трябва да се опитаме в това споразумение да заложим не само потребностите на нашата търговия, но също и нашите ценности. Независимо от политическите наблюдения, мисля, че е интересно да разберем дали правната служба има да каже нещо помолихме за становище. Благодаря, госпожо председател. Наистина признаваме, че тук всъщност става въпрос за предложение, което беше прието преди Лисабонския договор и че парламентът сега има съвсем друга роля. На този етап не сме разгледали специфичните членове, които засягат това, но ще го направим ако им, естествено имате такова желание. Благодаря. Благодаря. Комисията има думата. И мисля, че отново доктор Томсън ще говори от името на комисията. Моля, бъдете кратък. Благодаря. Първо, благодаря на господин Шулца за разбираемото и така майсторско обяснение на системата за ОСП. Ще съкратя това, което исках намерение да кажа, то нещо, което е разбираемо. Целта на предложението е да купи време, за да има спазване на правомощта на парламента по Лисабонския договор. Да кажа две неща на господин Шулц по това, което той каза, продължение за две години. Ние няма да продължаваме срока, ако се споразумеем по разбираеми изменения по-рано. Когато съвета и парламента при съвместно решение се споразумеят по нова система, те ще могат да влезат в сила по-рано. По въпроса защо се забавихме, важно е да кажем, че има правни изисквания, на които трябва да отговорим, да има консултация, оценка на въздействието и да се използват е, последните статистики по ОСП, е, които ни бяха предоставени едва през юри 2010. Е, ние направихме обществено допитване и това е отговор на въпроса на господин Шолц по този въпрос. Е, всичко беше обнародвано на 6 юни. Е, по оценката на въздействието сега започва и всичко ще бъде, разбира се, обществено достояние, публично. Е, още някои стъпки трябва да бъдат направени, но надеждата ни е да приключим е, с е, онова, което според нас е глобален и разбираем възглед, както беше казано от един или двама члена, всякакво приспособяване на сегашните предложения ще бъдат включени по глобален и разбираем начин – е, е, искаме да направим едно упростено предложение, да има минимални технически промени, които да включват е, постъпателността, кой може да кандидатства за тези схеми ОСП+, кои страни могат да кандидатстват и защо да се придържаме към различни минимуми, за да има здрава основа за разбираем дискусия по е, поредните е, схеми. Сега правилата за происход са отделна част от е, предложенията ОСП е, тук също трябва време. От нашите служби разбираме, че вече е, се почти приключват и че е, ще могат да влезат в сила до година. Сега за Пакистан няма да навлизам в подробности. Мисля, че в край на крещата се реши, че всяк, всяка, всяко преразглеждане на сегашната схема потенциално предполага и други въпроси да се включат и а, за страни с среден доход, например, критериите за да се кандидатства по СП плюс и така нататък. Така че въпросът е открит. Един, един специфичен сега една определена страна е открита. Никой не пренебрегва въпроса за Пакистан. Знам, че е, съвета е натоварил комисията да работи по въпроса и знам, че моите колеги, е, които е, ще говорят за доходите, ще ви уведомят специално по този въпрос. Ако не възразявате, ще спра до тук, госпожо председател. Е, Благодаря. Господин Шолц има още веднъж думата и ви моля да бъдете кратък. Е, Благодаря, госпожо председател. Не виждам противоречие в този дебат. Напротив, точно обратното, мисля, че всички разбираме, че трябва да търсим бързо разрешение на въпроса. Но исках просто да а, поставя на размисъл идеята, че нещата трябва да са ясни и че всички трябва да са наясно с това, че трябва да се сътрудничим, така че наистина да намерим решение за взаимна изгода от търговските отношения, включително и тези схеми GSP+. И, и да го направим съвместно с всички наши партньори. Благодаря. Chiedo scusa, non avevo schiacciato bene. Allora, eh, grazie a tutti per gli interventi, questo dibattito è terminato. Благодаря на всички за изказванията. Приключваме дебатите по тази точка. Сега имаме заседание при закрити врата. Има, искам да помоля всички, които не принадлежат към нашата комисия, не са членове на нашата комисия, да напуснат залата. Само членовете, членовете на комисията, секретарията, представителите на политическите групи, асистентите на членовете на комисията, правната служба ще останат на съседанието при закрити врата. Моля всички останали да напуснат залата. Ще изчакаме една минута.